правило 74 от правилника на Европейския парламент. Заглавията им ще бъдат обнародвани в протокол на настоящо заседание. Сега, член 216 от правилник. Отговорната комисия